присъствие в залата при тази толкова важна тема, но е, в момента не е така. Има и други заседания. Е, ще разгледаме в 12 часа във връзка и с гласуването е, предложенията, номинациите е, за делегациите. Джим Хигинс ще замести Вероника Лопе Фонтане. Джим Хигинс ще замести е, госпожа Вероника Лопе Фонтани в е, делегацията е, за взаимоотношенията с парламента в Тихоокеанските държави. Е, Европейски съюз е, Чили Вероника Лопе Фонтане ще замести Джим Хигинс, е, а по отношение на Евролат Вероника Лопе Фонтане замества Джим Хигинс. След това Карим Зериби е номиниран като член на делегацията за САЩ и Никол Кио Нилсен ще ни представлява в комисията по организираната престъпност.